Дами и господа, заемете местата си. Моля, заемете местата си в пленарната зала, защото заседанието започва. Откривам заседанието на днешната сесия. От протоколите от предходното заседание е са на ваше разположение. Имате ли коментар?